Уважаеми дами и господа, сърдечно добре дошли на нашето заседание. Това е съвместно заседание с Комисията по култура и нашата колега Силга Коста, председател на тази комисия и Всъщност това е Комисията по култура и възпитание. Пожелавам ви всичко най-добро през новата година. Пожелавам ви много щастие, много задоволство и за всички нас пожелавам Европа, която да даде своя принос към а, мира и към а, благоденствието. Днес сме организирали една първоначална комисия във връзка с Европейската комисия и върховния представител, заместник председател на Европейската комисия за Европейската стратегия по международни и културни отношения от 8 юли 2016 година. При нас са господин Диего Марани, господин Сан Пьери, които всъщност трябваше да извършат тази дейност във връзка с миграцията. Аз мисля, че не трябва да отнемаме много време като докладчици с нашите собствени изложения, но искам да посоча, че културната дипломация е въпрос от много голямо значение, точно във времена като днешните – Както посочи Фредерик Могерини, Soft and Hard Power go hand in hand, т.е. твърдата и меката сила вървят ръка за ръка и това всъщност е по основата на европейската стратегия. Става дума за а, въпроса, който е свързан с а, бариерите в разбирането между хората, разбиране което трябва да се установи между различните народи, групи, държави, ние трябва да посочим какво е развитието и какви са разликите между различните общности в един свят, който е белязан от множество транснационални отношения и също така отношения между различните общества и това е една от големите задачи на културната дипломация. Тя трябва да бъде винаги поставена под знака на активното действие. Нашите представи за ценности, които за нас са от голямо значение, са следните. Тези ценности всъщност представляват основата на а, хартата за човешките права. Те имат происход в Европа, обаче днес са задължителни в целия свят. И по тази причина трябва да се прояви необходимото разбиране и мисля, че Европа е добър пример за това с девиза си едини в многообразието, защото всъщност става дума не за уравновиловка, а за осигуряване на многообразие и спазване на нашите ценности. Аз смятам, че това трябва да се прави както по същество, така и по форма. Е, и всъщност е, това буди интереса към Европа. Ние защитаваме не само европейската култура, и тя не замества културното развитие в отделните държави членки. Точно обратното, те образуват едно единство в своите културни традиции. И всъщност нашата работа като парламент, като комисия по външни работи може да бъде вписана в тази дейност. Тоест, трябва по практически начин да се представят общите и различните черти в различните култури в държавите членки. От ЕГА и Гасет преди 100 години почти е казал, че културата на европейските нации всъщност 4-5 е една и съща, има един и същ происход, едни и същи корени – аз казвам, че съм християн-демократ, но виждате, че има и три основни стълба, които играят важна роля, плюс, разбира се, и е, просвещението. И това е свързано не само с въпроси, свързани с изкуството, които имат силна изразна форма, Надявам се, че по тази причина ние ще бъдем в състояние да а, поставим на преден план самото съдържание и с институциите на комисията, а, с ГДФКО и други дирекции да направим нещо съвсем оперативно, което намира израз в отделни проекти и действия Тоест, в случая става дума как тези основни принципи да бъдат облечени в практически мерки. Госпожа Коста и аз ще представим доклад. Ще се радва много, ако сега госпожа Косъл поеме думата и двамата колеги Барани и пиери, тях би ги помолил да направят кратко встъпление. Виждам, че тези господа е, представляват италианската култура. Изглежда, може би, че тя е доминираща. Но както и да е. Е, Става дума и за културата в Германия все пак, така че благодаря ви най-сърдечно и давам думата на госпожа Кост. Благодаря, господин Брок. Споделям вашето виждане. Мисля, че условията, в които днес провеждаме нашето заседание, са много показателни. Искам първо да благодаря на господин Брок, че направи това съвместно заседание. Преди около година и половина имахме съвместно заседание по подобна тема ставаше дума за подготна една мярка, която 2012 година започна нашата комисия по култура и тя беше приключена през 2013 година. Става дума за платформа, която беше изградена от различни европейски институции. Комисията участва също и ние благодарим за тази инициатива, в която много от препоръките от тогавашното заседание бяха взети предвид. Мога да изразя съгласието си с господин Брок и с другите докладчици, че ние не искаме да се е, изолираме един от друг, защото всъщност е, е много важно да носим този дух, който описа госпожа Могерини, заедно с комисаря по култура и с комисаря по е, добросъседство. Разбира се, и съответните дирекции участваха. Това е всъщност една новост, която показва, че културното измерение в най-широк смисъл на думата трябва да бъде съществена част от политическите и дипломатически отношения в Европейския съюз и на световната сцена. Ние осъзнаваме факта, че днес повече от всякога, без културното измерение, без междукултурен диалог, без взаимно признаване на мултикултурализма и междукултурния диалог, няма изгледи за мир и за мирно съвместно съществуване и насърчаване на демокрацията в целия свят. Интересно е, че това съобщение за темата култура същевременно се свързва с новата стратегия на Европа в света. По едно и също време бяха представени тези стратегии. Трябва да бъдат създадени и изпълнени определени условия, по които ние заедно с докладчиците желаем да представим точни формулировки, за да може Европа да заеме по-ясна позиция в тази сфера и да обедини различни елементи, всички инструменти и партньорства, които вече са изградени. Те трябва да бъдат изразени по по-добър начин, за да могат да бъдат взети и изпълнени конкретни мерки с съвсем определени акценти, както посочи господин Брок. Ние не искаме да заемаме позицията на държавите членки, искаме да поставим още по- ясен акцент върху тяхната дейност и всъщност културата е един от стълбовете на устойчивото развитие. Економическото измерение, е, социалното измерение, е, съществуват също, наред с тях обаче съществува и културното измерение. Според мен става дума не само за устойчиво развитие, но и за допълване Интелектуалците, хората на изкуството, участниците в стопанския живот, всъщност те носят една културна индустрия. Това обаче е кост, който ние не използваме по най-добрия начин. Днешната култура се развива в нова среда и трябва да бъде белязана от повече отговорност, за разлика от липсата на многообразие в културата и нейното унифициране. Ние обаче следваме модела на културно многообразие и можем да бъдем пример как различни културни и езикови фактори се правят съвместими помежду си. И тук трябва да добавя мобилността, партньорството с трети страни. Освен това, искам да посоча, че е важно – да се извършва превенция на конфликти и да се действа срещу фундаментализма. Той много често възниква поради недостиг на образование, недостатъчен диалог между различните държави. Поставихме важни акценти, други акценти могат да се очертаят в предстоящия дебат. И наред с комуникацията трябва да се изтъкне ролята на управлението на културната политика, разбира се и координацията. Ние трябва да формулираме годишни и многогодишни цели със съответно поле на действие, що се отнася най-вече до изпълнение по отношение на трети страни. И тук трябва да заложим на европейските мрежи между различните програми, като Erasmus, Mundus и други, трябва да се е, изгради мрежа. Също така е, искам да посоча и стипендиите Мария Кюри, които също трябва да бъдат част от мрежата. Това е много голямо прилагане, предлагане в Европа. Аз с това бих желала сега да приключа. Първо, думата ще получа двамата представители на комисията. Първо координатора по култура в СВД, след това господин Сампиери който представлява Генерална дирекция образование и култура. Интересно ще бъде за нас да изслушаме вашите оценки, след което да изслушаме съдокладчиците и докладчиците в сянка, ако разбира се няма други представители на комисията. Също така присъства представител и на ГД Девко. Господин Марани. It's... Уважаеми дами и господа депутати, имам 10 минути, за да разясня основните насоки на това изявление на комисията. Може би най-добрият начин да го направя е да цитирам госпожа Могерини. думите и по-конкретно, които тя каза на културния форум миналата година. Нашата отвореност към света прави културата ни толкова голяма и велика. Тя може да вдъхновява света, защото е вдъхновена от света. Пътят към бъдещето е следният да бъдем горди от наследството си и да бъдем отворени към света. Както съвсем правилно казахте преди малко, точно това трябва да е основната ни насока, когато подготвяме дейността в тази област. Целта ни е да променим стратегията. До сега имахме за цел да работим по отделни културни събития. От тук нататък целта ни ще е по-скоро да има културен обмен между различните е, народи. Тоест, вместо да се опитваме да учим другите, да има взаимен обмен на идеи и да се насърчават партньорствата между културните оператори в Европа и в страните партньорки. Защото за нас културата трябва да се разглежда в по-широк план. Включва творческите индустрии, културното наследство, културата като средство за развитие, за образование, за обмен в областта на образованието. И точно това е новото в подхода. Искаме да преминем към една нова парадигма, в която основното да е сътрудничеството. И тук основната роля ще е в ръцете на държавите членки, чрез, чрез националните им културни институти. Те ще бъдат основните ни партньори и искаме те да участват активно в такива проекти за сътрудничество е, чрез делегациите на Европейския съюз в страните партньорки. Това са основните насоки на стратегията. Колегите ми ще е, ви разкажат повече подробности в областта на образованието, културата и развитието. Но все пак е, нека да добавя още един елемент – в духа на това съобщение на комисията. Ние, Европейския съюз, вече правим много в областта на културата. В много от програмите ни има културен елемент. Много често обаче няма координация. различните институции в областта на културата не знаят какво вършат другите институции. Това беше от мен. Накратко давам думата на господин Зампиери. Благодаря. Ще се опитам и аз да се изкажа възможно най-кратко, но няма как да бъда толкова кратък, колкото Диего. Все пак Диего каза доста. Нека да се върна и аз към думите на госпожа Коста. За това изявление на комисията сме извършили много подготвителна дейност. На част от нея е с парламентарната комисия по култура на Европейския парламент, както и с държавите членки. Много е важно да се основаваме на натрупания опит до тук в областта на културата. Имаме опит в Европейския съюз благодарение на сътрудничеството тук в Европейския съюз – което се провежда и чрез така наречения отворен метод на координация. Каква е основната цел? Първо, да стане съвсем ясно на всички каква може да направи културата в различни области, каква е нейната стойност за социално-економическото развитие, междукултурния диалог, помирението и прочее. В Европа вече сме натрупали опит. И още нещо, каква може да е конкретната роля на Европейския съюз в насъчаването на развитието на културата? Както каза господин Брок, тук разчитаме на културното развитие във всяка държава членка, защото няма култура, която да е продукт на Европейската комисия и е, която Европейската комисия да разпространява. Основният елемент е междукултурния диалог. И тук ще използваме една метафора. Когато се опитвам да обясня каква е нашата цел, какво се опитваме да направим, казвам следното. За нас културата е едно пространство, в което е, има различни взаимодействия. И нашата цел всъщност е да разширим това пространство на културно взаимодействие. До сега сме го правили тук, в Европейския съюз, а сега искаме да го разширим и да покрием, да достигнем до много по-голяма част от света. За това е важно да се започне от някои определени принципи. И основният първи принцип е насърчаването на културното многообразие и правата на човека. Става дума за един споделен хуманизъм. Става дума за даване на думата на гласовете, които да защитят този споделен хуманизъм. И също така, както вече беше казано, целта не е да е, учим другите, а по-скоро да, ги, да събираме различните културни тайци заедно, така че да има обмен и сътрудничество. Друг важен елемент е субсидиарността. Е, за нас този принцип е много важен. Работим с държавите членки. Е, и много добре знаем, че в крайна сметка именно културните оператори и хората на изкуството трябва да се ангажират с основната дейност тук. Говорим за три основни стълба. Първо, приноса на културата към, социал, към социалното и економическо развитие. А, такъв принос има. И за това е, е много добре, ако можем да помогнем на страните партньорки да развият е, културата, така че да има е, тя своя принос в тяхното социално-економическо развитие. На втори е, на второ място, насърчаване на по-добрите отношения между културния диалог. Това се вижда от опита ни натрупани в Ирландия и в Кипър. И способността да се постигне помирение чрез културата. И трето, културното наследство. всеки народ има своето културно наследство. В Европейския съюз сме натрупали много опит в тази област и можем да обменяме много опит с своите страни партньорки. И в тази връзка вече се върши немалко. Смятаме, че е добре да има такава обща панорама, общ преглед на всички елементи, засегнати от културната политика на Европейския съюз. Съобщението на комисията бе публикувано през юни и от тогава вече работим по определени дейности, които са предвидени в него. Ако имате въпроси, мога да ви дам повече информация. И последната важна а, глава е партньорството. Няма как комисията да работи в тази област сама. Може да има отделни програми или проекти, но е, няма да има достатъчно качествен принос, ако няма сътрудничество. За това, както каза Диего, изключително много разчитаме на държавите членки и на техните културни институти и институции, защото е, те могат да постигнат изключително много в разширяването на приноса на европейската култура. И още нещо а трябва да се работи на ниво местни власти, защото културата а, е изключително местна като въздействие. Затова вече сме създали една платформа за културна дипломация, която вече действа и която предлага съвети и събира примери за добри практики. И целта е, е хем да се получим от опита на, е, трупан вече в гражданското общество, хем да споделим този опит с другите. Основният елемент е всяко едно действие да се извършва на място, европейските делегации да действат е, като координатори, за да може да спомагат за сътрудничеството на европейски и местни е, културни институции и дейци. Надявам се, че сега нямате нищо против да изслужате моята колега от АВКО по темата. Културата винаги е била част от сътрудничеството за развитие и бих искала да споделя с вас няколко добри примера за това от последните години, свърни с тези три стълба, които Уолтер спомена. Социално-економическо развитие, междукултурен диалог за мирно, мирни отношения – и културното наследство. По първата тема, Народ на културата като двигател на устойчиво социално-економическо развитие, мога да дам следния пример. Съфинансирахме производ... създаването на един филм в брега на Слонвата кост, който се нарича Ран и който се занимава с миналото на тази страна с военното минало е на страната. Този филм не само помогна за напредък в помирението, но и насречи развитието на филмовата индустрия в страната. Още от този филм насам вече са създадени други четири филма в тази страна. Започна държавна програма за финансиране на кинодейността и има близо 50 техници и актьори обучени във връзка с работата с този филм. След това междукултурния диалог. Много добър проект с немско сътрудничество имаме в Шри-Ланка, който помогна за помирението и за развитието на културното многообразие. Има пр а, е, програма за обмяна на културни дейци и, е, и работещи в университети между северната и южната част на страната. Бяха предоставени някои малки грантове за определени дейности в някои университети и бе е, предоставено е, координиране и спонсорство за някои фестивали, насочени към е, междукултурно общуване и помирение. Културното наследство, третия стълб. Имаме също е, проект в тази област в Нигер за насърчаване на идентифициране и консервация на културно наследство от архитектурната област, кирпичени сгради. Има обучени повече от 100 души за това как се изграждат тези традиционни кирпичени сгради и бяха проведени подробни обучения. Благодаря много за тези интересни примери. А сега нека да а, дадем думата за дискусия. Нека да започнем от докладчиците в сянка. Нека да чуем по един представител от комисията АВКО, така че комендес Барбат от и след това ще чуем представител на комисията АФЕТ. Благодаря много, госпожо председател. Много се радвам, че госпожа Могерини е, бе цитирана тук е, и казаното от нея за значимостта на културните отношения. Нашия парламент още през 2011 година постави този въпрос. Аз съм докладчик и в Комисията за култура и в АФЕТ. За това ще се спра на някои въпроси, които според мен са интересни и по които имаме повод да се похвалим с положителен опит право, на, на първо място културни институти е, с е, международна дейност. Е, Гъте институт, Сервантес, British Council, култ, Council, културните институти играят много важна роля, разпространявайки езика, културата и литературата на своите страни. Но те биха могли също така да бъдат представители лица на нашата култура, европейски посланници. Чрез тях може да бъде изградена и представена една обща европейска идентичност. Те биха могли да поемат по този път и да изиграят тази важна роля. Второ. По повод науката – Културата и науката са именно областите на така наречената мека сила или власт, soft power. Тук Европа може да изиграе важна роля. Това са области, където не залагаме на емоция, на традиции, а по-скоро на безспорни факти факти, които би трябвало да бъдат безспорни, на обективни, ясно поставени неща. Тук визирам специално науката в това отношение европейската политика трябва да се постарае особ... още повече, особено в сферата на политиката на добросъседски отношения. Госпожа Коста вече каза, че Можем да работим с чуждестранни университети, например. Имаме добро сътрудничество с университета от Тунис по линия на програмата Хоризонт 2020. Тук науката може да помогне за постигане на по-добри връзки, по-добро взаимодействие и сътрудничество например с страните от Северна Африка. Можем да работим за постигане на общи цели чрез е, по-широко сътрудничество. И още нещо искам да кажа за културното наследство и опазването на европейското културно наследство. Е, имаме приятели в Мюнхен, познаваме а, тамошните колекции и тъй, посещаваме ги, но какво знаем за страните от Северна Африка, за страните от Магреб? Там знаем още много малко, но това е също наследство, наследство, което има отношение към нашата култура и нашата история то е достойно да бъде опазвано. За това трябва да помогнем и в тази страна. Това културно наследство е ценно за съответните страни, но и за нас, и за нашите млади поколения. Сега давам думата на колегата Вилямон от е, АФЕТ. Благодаря, благодаря преди всичко на господин Брок и госпожа Коста за днешното заседание. Госпожа Коста спомена, че то не е първо заседание, но от 2015 година не сме се събирали заедно, а от тогава много неща се промениха. Ще посоча съобщението на комисията от миналата година. Приветствам го добре, е то да продължи с доклад или резолюция на парламента. От мен също няколко думи. За понятието култура стана дума, че това е важен лост за стимулиране на економически показатели, економическия сектор, например, културния туризъм. Но ти, културата е важна и за помощта за развитие. Освен това, културата допронася за повече мир, повече толерантност. Култура означава многообразие, диалог е, в борба с догма, догматиката, догматизма и едностранчивостта. Така можем да постигнем повече разнообразие и култура и многообразие и е, плурализъм в Европа. А така ще се преборим с болестите на съвременния свят, включително радикализацията. Нещо друго също се каза Културното наследство. Следващата година е посветена на културното наследство и Европейския парламент и конкретно госпожа Коста винаги е поддържала тази инициатива. Инициативата, инициатива, която най-сетне се увенча с успех след много съмнения и колебания. Мисля и се надявам, че тази година ще бъде на културното наследство ще бъде голям успех. Разбира се, Европа е велика сила в областта на културата, но имаме още много области, в които да работим. Заедно с ЮНЕСКО, например, след варварските действия, в някои страни като Афганистан или стореното неодавна в Палмира, сторено или почти предотвратено в последния момент. Е, мисля, че европейската култура и европейските културни пътища са важен компонент. Съвета на Европа отбелязва тази през тази година 30 години от европейските културни пътища, културни коридори. Това е важно за нас. Ние говорим за единството на европейската цивилизация. Нека отворим очите на нашите младежи за това. А дали говорим за покленническия път над. Сантьяго, до, до Сантьяго де Компостела за път, пътя на цистерцианците или на Кар Велики. Това са наистина важен момент в европейската история извън Европа, извън съседни страни. Ал-Андалус, например, започва в Андалусия и продължава до Марокко. Това са важ, а в източна Европа, е, в страни, които все още не са част от Европейския съюз, съществуват важни културни коридори. Трябва да им отдадем дължимото. Те са важни, за да разберем Европа и за единството на европейската цивилизация. Освен това, този въпрос тясно ни свързва с други държави. Вместо раздробяване, вместо конфронтация в Европа, можем да обърнем внимание на културните коридори. Тук е много важен и младежкия обмен. Не е само Еразъм, Еразъм Мунди, но и различните форми на младежка мобилност с други държави, например Марокко. Марокко. Трябва да привлечем младежите, студентите, те са бъдещето на Европа и света това е много важно. С това бих искала да приключа. Председателката, благодаря за това, че споменахте важната година 2018 година. Сега Джули Уолт. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е, е отлично това, че провеждаме тази дискусия и много се зарадвах, когато е, върховния представител направи това важно съобщение на културния форум миналата година. Е, това е нещо, което чакаме от много време и онези от нас, които работим в областта на културата от много е, отдавна, знаят, знаем добре колко е мощна културата като средство за изграждане на мостове през бездните, разделящи народи и групи, там където всички останали усилия се провалят, включително и когато хора не говорят един и същия език. Защото културата много често е действие, а не е това, което казваме. Много се радвам, че а, говорите за културата като пространство. Смятам, че включването на архитектурата и архитектурната дейност е важно тук, защото архитектурата не е просто сградите, които строим, а е и пространствата, които създаваме, в които хората да могат да бъдат заедно. Или пък обратното, бариерите, преградите, които се издигат, за да се разделят хората и участва в изготвянето на един много интересен доклад за регионалното развитие, в който се засягаха маргинализираните общности. Занимахме се е, е, и с, с е, включване на специалисти и архитекти, работещи в областта на общественото пространство. Много от нас се боят сякаш да населяват това общо съвместно пространство и трябва да си го възвърнем, да стане то отново наше. на, наше. И ем, за това е много важно ем, да разгледаме тази тема отново за общественото пространство и да говорим и в тази връзка за демокрацията. За какво става дума? Това е едно пространство, където да могат да се срещнат хора от различни култури, с различно културно наследство, които да могат да създадат възможност за диалог между културите. И на това е едно пространство, което се пресъздава непрекъснато. За това тази идея за едно общодостъпно пространство е толкова важна. Още нещо. Не трябва да забравяме цирковото изкуство и уличното изкуство. Много често на цирковото изкуство не се гледа на сериозно като културна форма, обаче цирковите актьори са представители на една много дълга и достойна традиция. Цирковото изкуство ам, всъщност много често в миналото, а и сега, е онова изкуство, което успява да създаде възможност за участие в обществото на изключени от него млади хора, включително и хора с увреждания. Има една много интересна култура, и книга, извинете, която се е, нарича Клоуни без граници и става дума за тези е, хора, които са клоуни по професии, които пътуват до места, места силно засегнати от войни. Благодаря много. Ще се изкажа на немски. Културата се открива не само в книгите и в големите културни центрове, но в ежедневния живот. Също това за мен означава, че и електронните медии, радио, телевизия играят много важна роля при разпространение на културни ценности. Поради това аз не разбирам, че е продаден Евронюс и най-големите дялове са притежание на египетски бизнесмен. Останалите дялове също ще бъдат продадени. Знаете, че предаванията в Фарси трябва да бъдат преустановени. За мен това е културна катастрофа. Аз бих бил много благодарен, ако бъдат изложени причините за това, защото според мен това се отразява много вредно върху културата в Европа и разпространение на културни ценности. Със сигурност колегата Брок казва госпожа Коста, накрая ще се спре на този въпрос. Ние сега събираме зададените въпроси и след това ще дадем общ отговор. Ситуацията по Евронюс със сигурност той познава по-добре. Колегата Петърле. Весел да зачинямо благодаря много, уважаеми колеги. Много се е, радвам, че имаме възможност да се занимаем с а, а, тази тема като първа точка на първото ни заседание тази година. Културата има изключително голям потенциал и голяма част от него не се използва. Говоря тук от личен опит. Аз ръководих е, мисията за наблюдение в Нигерия и Кения и видях много голям интерес към културно сътрудничество партньорите ни там са крайно заинтересовани от политическата култура в Европейския съюз. Те много разпитваха за различните идентичности в Европа, за нашата концепция, за мека власт, за нашата идея за помирение. И освен това, в допълнение към тези традиционни теми за обмена, за е, създаването на филми и прочие, е добре да говорим и за политическа култура и да се насърчи интересът към нашата европейска политическа култура. И за това е важно да се вземе предвид тази тема и да се засилят тези отношения с партньорите ни, да се споменават те в различните доклади, да бъдат част от е, дейността на службата на външна дейност. Това е важна част от културното сътрудничество. Благодаря, колегата Байдлер. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, всъщност в е, такшнем формат код. Радвам се, че тук говорим за култура в форматите. В, в настоящия формат би било по-добре, ако бяха пуснали малко отопление в залата, но очевидно е, за култура отопление не се полага. И, е, освен това бих се радвал, ако както каза и колегата, колегите бяха проявили по-голям интерес, така и щяхме да се сгреем по-лесно. Но на съобщението на комисията, искам да кажа, че бих проявил голям интерес да се запозная подробно с него, като ще обсъждаме въпроси, като настоящия. Хубаво е да имаме нещо черно на бяло лесно ще се съглася с всички преждеговоривши, които го смятат, че културата е нещо, което определя европейската идентичност и придава тежест на нашия Европейски съюз в сферата и на международните отношения. Да, това е наистина нещо ценно. И всичко, за което се каза тук трябва да бъде изпълнено, да бъде претворено в дела. Културата е обмен на красиви неща, на ценности. И тук се натъкваме на някои пречки и в нашата организация, и в работата ни в Европейския съюз. Когато говорим за културата, повече от всяка друга област, субсидиарността излиза на преден план е, и това създава, според някои, пречка. Днес чухме да се говори за културните институти и не са само те, не са само цитираните. В много дър, държави членки, водещи държави членки има такива културни институти, но според мен проблемът е друг в много държави членки културата не е организирана по такъв начин. Много държави членки нямат подобни институти. Така че може би е хубаво комисията да излезе с инициатива в този дух, да започнем да мислим по това как да се организираме. Всичко това ще ни даде възможности, гаранции културното представяне на Европа да бъде равнопоставено и държавите членки да бъдат е, еднакво представени в културата. И а това, което се каза, че Европа е свръхсила, сила, в областта на културата е, губи смисъл, ако не знаем как да използваме тази суперсила. В междукултурния диалог до сега не сме постигнали успех в този смисъл. Трябва да работим по-целенасочено, с по-голямо разбиране към другите култури и религии. И трябва да сме наясно с последствията от разминаването, а те са драстични. Благодаря, казва председателката. Е, това беше последното изказване, така че сега ще дам думата за отговор на поставените въпроси. Първо, Диего Марани, предполагам, ще вземе думата. Във всеки случай аз ви я давам. няколко общи думи във връзка с поставените тук въпроси. Всички поставени от вас въпроси намират място в съобщението на комисията. Културните коридори, за които се подчерта, че са важни елементи на културната ни политика – в, така да се кажа, европейската си част не засягат външната ни политика. Има обаче с възможност те да бъдат разтегнати, така да се каже, извън европейската територия. За някои от тях вече се мисли, особено, що се отнася до Балканите. Тук работим със съвета на Европа и под, имаме идеи за съвместни проекти с ЮНЕСКО, така че да разработим проекти, базиращи се на културните коридори прекрасно съзнаваме, че те създават възможност за междукултурен диалог и развитие, за разпространение на многоезичието, мултилингвизма и по-доброто разбиране на някои трудни европейски региони. За науката – тя не е забравена в съобщението. Разбира се, ние не бива да се разпростираме много в тази област. Това е все пак съобщение за културата макар че разбираме културата в много широк смисъл, все пак не можем да обхванем всичко. След това чуха се много предложения идеята а, за а, работа без граници и клоуни без граница. Циркът несъмнено е вид културно, културна ценност, която трябва да подкрепяме. И тук също имаме идеи в съобщението. Отново в общи линии ще кажа, защото за по-сложните въпроси ще дам думата на комисията, но съобщението пред, в това съобщение предлага възможности за всички културни направления. Зависи от волята и намеренията на политиката, които бъдат е, проявени и избрани от институциите. Съгласен съм е, за казаното за температурата в залата мисля, че от Словения беше колегата, който каза, че е захладняло доста, но да се върнем на темата. Факт е, че културата притежава неизчерпани възможности в Африка. Както цитирах госпожа Могерини, предлагайки своя опит, своя пример на другите, не за да ги получаваме, а за да им покажем как работим ние, може би не е най-добрия подход, но дава добри резултати, ако действаме консолидирано. Въпроса за меката сила, власт, софт пауър също следва да, да се има предвид в работа с други страни. Що се отнася до Евронюс и така нататък, тук има по-компетентни от мен хора, които да ви отговорят. А сега, това бяха лесните отговори, за трудните ще дам думата на комисията. Господин Зампиери. Благодаря, Диего. Е, да, той е прав. Ние реагираме на много от предложенията, така че благодаря и аз от своя страна за предложенията. Ще се спра на два въпроса политическата култура на Европейския съюз и интереса към нея. Ние работим по този въпрос като част от публичната европейска дипломация, но много внимаваме да не объркаме нещата, да не смесим нещата, защото едно са усилията за култура разпространение на културата, но границата с пропагандата е много тънка и не бихме искали да ни обвинят в пропаганда. Така че ние работим по въпроса, но културната дипломация, дипломация е нещо различно. Много държим на това разграничение но разбира се, ние работим много и чрез публичната дипломация имаме и стратегия. За културните институти защото се чуха две мнения. От една страна много похвали за работата им и да им възложим повече, така да се каже, европейски задачи, вместо да работят за Испания, Италия, Великобритания, Германия. Не всички държави членки от друга страна разполагат с такива ресурси. Не всяка държава членка има подобен културен институт. Сега, какво би било решението? Нашето предложение би било да работим с организациите шапки в това отношение. Можем да изчакаме докато има всички създадени условия, но ако тръгнем по този път, много ще чакаме. Така че, нека започнем като експеримент с идеята да ги приобщим, като разбира се, трябва да балансираме положението и да се съобразим с различната ситуация в държавите членки. А, така че това е за организацията и структурата. Другото, което Диего всъщност вече отговари. Е научната дипломация. Много е важно. Хоризонт 2020 е на разположение на всички страни има много важни научни проекти, които можем да, постиг, да, реш, да изпълним само заедно. Е, имаме и е, научни цели в Erasmus Mundus, например. Това е тази част от научната дипломация, за, които, за която говори съобщението. Не толкова за международните аспекти на отношенията, но просто международното сътрудничество в тази област. И тук можем да посочим като успех на, на културното наследство. За Евронюс май нямам информация, опасявам се, че не мога аз да ви кажа. Това е работа на генерална дирекция Connect. Много малко време имаме, е, така че е, Нека да спрем до тук. Благодаря ви много за дадените отговори. Може би не е лошо сега да дадем думата на докладчиците, за да е, кажат няколко заключителни думи. Но преди да изслушаме господин Брок, нека да каже следното бяха зададени много въпроси. Сигурна съм, че е, до, докладчиците ще ги вземат предвид. А, вече чухме и тяхната позиция. Това трябва да е основната насока на работата в областта на културата. Вярно е, че има някои дисбаланси, но това, което за нас е важно днес е да призовем делегациите на Европейския съюз в трети страни да дадат подкрепа за засилването на културното сътрудничество в онези страни, в които европейската култура не е особено силно представена. доброто уравновесяване при е, представянето на различни култури е важно. Важно е културното многообразие. Е, това е част от културния обмен. Надявам се, че от тук нататък можем да работим по така зададените приоритети, които да бъдат включени в едно тристранно сътрудничество, споразумение за сътрудничество за европейското културно наследство. Това е една област, в рамките на която можем да изпробваме този координиран подход – и да изградим една добра по обхват дейност в световен план. Вече много години е, имаме Еразмус с Това са стипендии не само за пътуване, а за изграждане партньорства с трети страни Европейската служба за външна дейност е активна в културната област, трябва да се споменат и множеството партньорства, които са изграждани от университетите, културните институти, партньорства с трети страни. Така че имаме е, добра рамка за сътрудничество тук с участието на комисията. Разбира се, ще ще се работи постепенно, за да се изгради е, добра мрежа, но трябва да се постави основи, основата. Дам думата на господин Брок за заключителни коментари. Е, е, ще ви помоля, ако имате конкретни предложения, да ни ги съобщите предварително някои от нещата, които бяха казани, могат да бъдат използвани. Понякога обаче става дума за конкретни предложения, които биха могли да се изпълнят. За това ние ще ви бъдем благодарни, когато представяте първия проект на доклада да представите е, всички тези предложения. Смятам, че това ще направи работата много по-цялостна. Аз мисля, че на 22 е, март доклада ще бъде представен в комисията. Ще имаме посещение. Ще бъдем тогава гости на Комисията по култура и е, образование и е, всъщност целта е на 30 май да се гласува този доклад, така че е, преди лятната отпуска да можем да гласуваме този доклад. И целта е докладът да мине на пленарна сесия през юли. Мисля, че това е най-добрата процедура. Благодаря най-сърдечно на госпожа Коста, че прояви такава инициатива. По този въпрос съвсем честно трябва да кажа. Е, наистина е, силата е на нейна страна, разбира се и на моя страна. Колкото повече се занимавам с този проект, толкова повече започвам да го харесвам и ще бъда много щастлив, ако